да се приема. С това приключваме работата си. Има още едно съобщение, което трябва да направя. От НП получих е, информация за назначенията. Госпожа Петри Савърма ще бъде в комисията по бюджета, по транспорта тя също ще бъде член, а в делегацията за сътрудничество с Русия госпожа Петри Саварма също става член. Е, има ли възражение? Няма. Значи така определените номи.